Председателят. Моля, заемете местата си.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 Е, имаше грешка в нашия софтуер и на вашите места не стоят вашите имена. Може би там, където седите, да стои друго име, но въпреки всичко може да седнете на това място, което е ваше. Ще се опитаме да отстраним грешката, но има много други места на разположение а, може да потърсите и мястото, където а, стои вашето име, но нека да не е сега. Може малко по-късно да го направите. Господин Мариас. То проблема дали не моно по анаграфо οι θέσεις. Е, Не става въпрос само за местата. Сложих си картата вътре, но все още виждам името на някой друг. Дори когато се сложи картата вътре в устройството, името